Докладът е прият. Както казах, е, моля, е, изслушайте следното съобщение. На 16 юли господин Корбин Мика в пленарно заседание направи коментари, които са несъвместими с процедурните правила на Европейския парламент. Той направи расистски коментари. Разгледах протоколите на заседанието, обърна се към господин Мика, призова ако да а, се отрече от думите си, да ги коригира. На 9 септември той се отказа. Той отказа да а, коригира думите си и а, да по правило 166 от процедурните правила на Европейския парламент госп... а, расистските коментари са напълно неприемливи в Европейския парламент, така че налагам наказание. Е, господин Мика ще бъде глобен с 10 е, дена дневни, които ще му бъдат отнети. Господин Мика има 20, 48 е, часа от този момент, за да обжалва решението. Закривам заседанието.